Здравейте, уважаеми дами и господа, скъпи колеги! Тъй като председателят на комисия бави поради забавяне на полета, заместник председателите също ги няма и за това днес аз ще имам честа, поне в началото на заседанието, да го председателствам. Така че преминаваме направо към дневния ред. Надявам се, че одобрявате дневния ред, така както ви е предложен. И следващата точка, значи одобрене, следващата точка са съобщения на председателя. Езиковият режим е следният. Има превод от и на всички езици без хърватски. Освен това има промяна в състава на комисията по заетост. Господин Тим Акер от групата ФДД е става заместник член тук в нашата комисия. Няма го, но все пак да му кажем добре дошъл и се радваме, че ще работим заедно. Освен това днес сред нас има група посетители, която ме разбира най-добре, когато говоря на немски язик. Да кажем добре дошли на група представители на Занаячийската камера от Саксония Анхалт, поканени от колегата Свен Шулце – Добре дошли в нашата комисия. Днес ще имате възможност да проследите много интересно изслушване, което е една от нашите важни теми. Следващата част от съобщенията се е свързан с доклада на нашата делегация посетила Дания на 17 и 18 март представители на нашата комисия посетиха Копенхаген и Слагелсе, като основната цел на пътуването беше обмен на добри примери за борба с младежката безработица, както и борбата с неподготвеността на младите хора за професиите. В документите за днешното заседание ще намерите обобщение на резултатите от посещението на нашата делегация там. Damit kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt der heutigen Tagesordnung, <clears throat> der öffentlichen Anhörung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 Konföderation. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ähm на нашите гости. Започваме изслушването веднага. Всеки от нашите гости има 8 минути, за да ни представи своята теза. След което след всеки от тях нашите колеги ще имат възможност да задават въпроси и да правят изказвания. Господин доктор Вайзе, заповядайте, започнете. Danke, Frau Vorsitzende. Ich vertrete... Благодаря, госпожо председател. Аз наистина съм представител на 28-те ръководители на Европейската служба за пазара на труда. Те са организирани в една структура. Политиката ни дава политическите насоки за това, което ще се прави, а ние отговаряме за ефективността и ефикасността на изпълнението. Тук искам да назова три основни неща. Първо, една бележка за програмата за Европейския пакт за заетост. Според нас трудът има предимство, защото предотвратява бедността и защото дори когато трудът представлява първоначално просто влизане на пазара на труда, това са атипичните форми, т.е. на непълно работно време, недобре платен труд, във всички случаи този вид труд е за предпочитане пред безработицата, защото веднъж влязал на пазара на труда, един човек може да се издигне. Втората ни констатация е, че трудът, работата не е някакъв обем, който се разпределя, а работата поражда работата. Тоест някои страни, дори когато са в добро състояние, имат нужда от повишаване на заетостта. И трета много важна наша теза, според нас е все по-важно не само да се борим с безработицата, а и да инвестираме в предотвратяването на безработицата, например да сътрудничим максимално добре с образователната система. Следваща теза. Необходима е професионализация на Европейската служба за пазара на труда, защото няма смисъл да се харчат пари за недобри структури. Има така доста реално предположение за това, кои са минималните стандарти за добрите услуги, свързани с пазара на труда за гражданите. Сред тези критерии е навременното професионално ориентиране още в училищата, пълна прозрачност за свободните работни места, и то не само в страната, а и в Европа. Онлайн стратегиите са също важни, защото чрез тях хората се информират но и не на последно място предлагането на лично консултиране. Обедени сме, че трябва да има активна програма за пазара на труда, която да е специфична в регионално отношение. Смятаме, че тристранния паритет в нашите надзорни органи, т.е. работодатели, синдикати и политици е много важна. И също така смятаме, че публично-правните услуги във връзка с пазара на труда винаги трябва да имат водеща роля, за да могат да изразяват водещия политически, е, водещата политическа организация, но веднага след това идва сътрудничеството с всички възможни партньори и образованието. На трето място вярваме, че стратегията с 2020 е уместен метод за последователно подобряване на състоянието на нещата. Правилно е, че са дефинирани цели, и са прави онези, които смятат, че много от тях не са постигнати. Но е погрешно да се смята, че когато в началото на годината се говори за едни цели, те трябва да бъдат постигнати непременно до края на същата тази година. Защото да се определи цел означава своевременно да се осъзнае какво е свършено добре, какви грешки са допуснати и какви полки би следвало да си извадим. Младежката гаранция, например, за нас нас е добър пример за прозрачна съпоставка между 28 страни членки на онова, което сме постигнали, което не сме постигнали и на какво трябва да, сме, да се получим. Важното е, че докладваме публично. Това е нашата идея за извличане на полуки. Според нас по публично-правните служби за заетост или служби за пазара на труда трябва да имат свои индикатори, процеси, които да сравняват помежду им и да публикуват, да разпространяват добрите практики и примери. Така можем да се учим едни от други, като лошите примери остават в отделните национални служби за заетост, за да не излагаме никого, така че всеки от нас има шанса със всяка измината година да подобрява своята дейност. Примерът с Федералната агенция за заетост в Германия е доста окоръжаващ. От 2005 година трябваше да изминат 10 години, за да се за да преминем от е, така едни доста недобри позиции по отношение на заетостта на жените, на участието, дела на заетостта към едни много добри резултати към днешна дата. Смятаме, че в рамките на стратегията Европа 2020 това е един чудесен елемент и препоръчваме този начин на работа. Благодаря за вниманието. Thank you, Mr. Weiss. Then I'll give the floor to Madam uh, Аз сега давам думата на госпожа Дебуе. Моля, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, ще се опитам в рамките на една минута да кажа в общи линии това, което бих искала да ви е, представя. От името на кого говоря, бих искала да кажа най-напред е, нашата правна мисия е да правим оценка на ефективността и спазването на основните права е, в ситуации на бедност. Знаете, че бедните хора живеят в изключително неблагоприятни економически условия. Е, в този ред на мисли ние вземаме предвид е, социално-економическото неравенство. Знаете, че продължителността на живота е по-малка, когато човек живее в неблагоприятни условия. Е, Болесното състояние е основна характеристика на хората, които живеят в бедност. Това бяха просто някои примери. Те, ние а, правим оценка и правим препоръки на правителството, за да може хората да се ползват за своите права. Вършим нашата работа в а, сътрудничество с хората, които живеят в бедност и заедно с компетентните за това структури. Като начало бих искала да ви представя тези аспекти, които в Европа 2020 за нас представляват интерес. След това ще се спра с две думи на резултатите и в общи линии ще говоря най-вече за бъдещето. Какви са важните за нас аспекти. Най-напред това е трансверсалния подход, защото Европа 2020 съчетава економическото развитие и социалната устойчивост. За нас това е от изключително важно значение, защото несъмнено економическия растеж сам по себе си не може да намали бедността и неравенството. Важно е съвсем изрично да се поеме подобен ангажимент и да се съчетаят двата елемента, економически и социалния, за да може да има социален напредък за всички, които са част от европейския модел. Следващия положителен аспект в Европа 2020 е, че съвсем изрично се поема ангажимент по отношение на борбата с бедността Цитират се и конкретни цифри, на които ще се спра по-късно. Това, което е интересно е, че е на лице воля да се постигне някакъв резултат. Не се говори просто и само за средствата. И третият положителен аспект, на който искам да ви обърна внимание – е факта, че има различни показатели, които имат за цел да измерват напредъка или изоставането по отношение на бедността. Виждате тук на тази диаграма различните показатели. Благодарение на тях са идентифицирани няколко групи, които живеят в бедност. Виждате там, където се пресичат трите кръга, а, имаме няколко пресечни точки. Ако видите по-специално тези хора, които живеят в рамките на трите показателя, ще видите, че техният процент е доста показателен. По отношение на резултатите, както знаете, малко резултати има. Още малко, когато говорим за намаляване на бедността, бедността се увеличава и това не го казвам аз. То е разписано в съобщението на Европейската комисия в рамките на средносрочния преглед. Нищо не ни позволява да смятаме, че скоро Европейския съюз ще се справи с този проблем. По принцип, с оглед на цифрите, те не винаги вземат предвид точния брой хора, които живеят в бедност. Ако вземем предвид показателите в Белгия, ще видим, че в тези показатели не се включват хората, които живеят в изключително неблагоприятно положение, а именно бездомниците. Те не се включват в официалните статистически данни. В Белгия бе разработен проект, който имаше за цел да включи и тези хора в а, а, статистическите данни. Надявам се, че и други държави членки или Европейския съюз като цяло ще а, вземе този наш подход за пример, защото той е в полза на всички европейски граждани. В своето съобщение Европейската комисия изрично казва, че кризата ни е показала, че се нуждаем от ефективни системи за социална закрила. Какво виждаме? Че економическия аспект получи доста внимание, за разлика от социалното включване и приобщаване. Беше поставен акцента върху увеличената заетост и а, намаляването на помощите за безработни, което противоречи на социалната закрила. Ако нямаме качествени работни места, това няма да доведе до намаляване на бедността. Да не забравяме бедните работници в Европа. Това съвсем не е малък брой хора в Европа. Това са хора, които получават ниско възнаграждение, не работят на пълен работен ден и така нататък много по-често човек може да получи договор на пълен работен ден, ако все пак има някаква работа, а тези, които нямат такава, изобщо са изключени от статистиката. Какво можем да направим за в бъдеще? Може да се върнем към първоначалната амбиция, залегнала в стратегията, именно да се съчетаят интегрираните цели и хоризонталната социална клауза. Разполагаме вече с необходимите инструменти в това отношение, а именно член 9 от договора за функциониране на Европейския съюз, в който е разписана хоризонталната социална клауза. Там се преди, предписва по-голямо внимание на социалните аспекти. Друг възможен а, инструмент е а, трансверсалния подход при използването на статистиките. Те не трябва да се разглеждат отделно. Това е единствения начин да се справим с бедността и социалното изключване. Когато се взимат мерки, техните, техният ефект може да бъде никакъв, ако в друга област се предприемат други мерки, които контрират ефекта на предприятите в социалната политика мерки. Да не забравяме и националния план за реформи, който държавите членки трябва да изготвят всяка година и да представят на Европейската комисия. Там трябва да се включи и социалното измерение. У нас това социално измерение получава доста малко внимание. По отношение на съдържанието, Съгласна съм с колегата. Да, нуждаем се от много работни места, но те трябва да бъдат качествени и да са насочени към тези, които в момента не са на трудовия пазар. Трябва да включим обучението и образованието, защото колкото по-малко квалифицирано е дадено лице, толкова по-изолирано е то от трудовия пазар. Нуждаем се от социална закрила, която да осигурява действителна закрила, включително и на най-слабите и уязвимите. Тук не става въпрос само за помощи, а и за условност при определени права. Да не забравяме, че много често вместо да се тълкува разширително, се тълкува стеснително понятието за подпомагане. Необходимо е трудовия пазар да бъде отворен за всички. По време на криза обикновено се изтъква на преден план цената на социалното подпомагане, но то е неизбежно, ако искаме човек да живее достойно това изисква инвестиции. И на следващо място участието. Когато имаме мерки, които се приемат от всички, както от хората, така и от работодателите, ще имаме много по-голям ефект в сравнение с случаите, в които мерките се налагат отгоре от иерархията. И на следващо и последно място, необходимо е да се преразгледат цифрите, да се включи и качественото измерение. Статистическите данни трябва да се използват предпазливо, но не винаги тяхната релевантност е точна. Всичко зависи как са събрани съответните статистически данни, какви са били показателите. Не трябва чрез тези статистически данни да се изкривява действителността. Необходимо е най-бедните хора да получат повече внимание, много повече, отколкото останалите. Само така те ще могат да излязат от ситуацията на бедност. Амбицията на Европейската стратегия 2020 беше да се засили социалното сближаване, така че тя може да ни помогне в това отношение. Тя ни дава възможности да имаме нов поглед върху правата на човека, защото ние се опитваме да изкараме от бедността а, бедните хора. Както вече казах, а, има организации, чиято цел е да помогнат а, на хората – а, организациите, например, действат последният начин. Тук на масата има пет а, а, бедни, след а, 10 години на тази маса не трябва да има нито един от тях. Статистическите данни трябва да бъдат допълнени с качествен подход. Много е важно да се знае в кой точно момент хората излизат от положението на бедност кога точно излизат от положението на бедност в дългосрочен план, т.е. не да се върнат след време отново в тази категория. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Дебой. Нека да напомня, че вие сте координатор на Белгийските служби за борба с борбата срещу социалното изключване. Следващият оратор готов ли е? Давам думата в такъв случай на госпожа Елен Нингрен, която е представител на шведските синдикати и също е консултант към Европейската федерация на синдикатите, основно по въпросите на социалната защита и пенсионното осигуряване. Jag representerar alltså LO, en av благодаря. Ще говоря на шведски. Представям е, синдиката ЛО, един от трите големи синдиката в Швеция. Виждате тук е, на екрана трите големи организации ЛО, който е, включва работещите и също така другите два синдиката ТСО и САКО, като тези два синдиката са предимно ам, администратори, също така и учени. Нека да кажа, че в Швеция сътрудничеството с социалните партньори в рамките на стратегията Европа 2020 е много добро. Разбира се, има място за подобрение, но що се отнася до синдикатите, ние а, можем да кажем, че нашето становище е прието с респект. И а, се сътрудничи много добре с другите два синдиката. Също работим и посредствие а, е, економически и социален комитет. ЛО включва 14 синдиката, най-вече работници. Както вече казах, другите два са различни щатни държавни служители, също така и а, учени. 73% от работещите в Швеция са синдикирани. И мога да кажа, че сътрудничеството между трите синдиката е много добро работниците са много силно представени, работещите също са, работодателите също са представени чрез една специфична организация. Една организация, която е за работодателите в частния сектор и една за тези в обществения. И много често разискваме тази стратегия веднъж в годината провеждаме консултации на много високо ниво и няколко пъти през годината заседаваме на ниво административни служители. Наскоро направихме едно заседание, посветено на специфичните препоръки по държави. И там всеки синдикат представи своите изисквания и своите препоръки. В това заседание участваха и представители на компетентните министерства и те си отбелязаха нашата позиция и отговаряха на нашите въпроси. Синдикатите и нашите партньори организират също веднъж в годината едно ам, един писмен доклад, който има за цел да даде на правителството отговор на всички въпроси, свързани с пазара на труда. Нека сега да мина директно на стратегията Европа 2020. Ако погледнем целите относно борбата с бедността и заетостта, тези цифри са много важни, защото дават ясна представа на правителството, както и на целият Европейски съюз за посоката. Но тези цели е, въобще не са постигнати. И ние трябва да постигнем какво можем, ние трябва да помислим какво можем да подобрим в стратегията. Социалните цели в стратегията са добри, но метода на координиране и използването на факултативни незадължителни критерии всъщност не са достатъчно добри и удовлетворителни елементи. И ще бъде добре всички държави членки, целият Европейски съюз да постигне целите, които са набелязани в стратегията. И смятам, че трябва Европейския съюз да изгради истинска социална програма, която да бъде осъществена съвместно с за всички заинтересовани страни. Няма нужда да ви цитирам статистиките за броя на безработните в Европа или пък хората, които страдат от изключване в обществото. И економически целен комитет даде 10 препоръки, за да направи тази стратегия Европа 2020 много по-силна. Определено имаме нужда да преразгледаме стратегията. Имаме нужда също да инвестираме в един устойчив, интелигентен, включващ ръст. И точно сега е момента да променим стратегията и да примахнем тази политика на бюджетни ограничения, за да може стратегията да даде своите резултати. Всички страни трябва да участват активно и не трябва да създаваме просто работни места, а качествени такива. И трябва да имаме корективни и превентивни мерки за постигане на целите. Стратегията също трябва да бъде обвързана с различни други политически предизвикателства, да има истински социален график. Не трябва да се размиват европейските цели като се създават национални цели, които не са толкова амбициозни. Трябва да продължим с нашите амбициозни цели на европейско ниво. Трябва да водим един открит и а, реалистичен дебат. А сега госпожа Барбара Елфиари, заповядайте. Yes, thank you very much and, uh... Благодаря ви. От името на Европейската социална платформа и Европейския алянс за устойчив семестър бих искала да ви благодаря за поканата на днешната среща. Смятаме, че днесната ни среща е изключително важно събитие, защото стратегията Европа 2020 е събитие, което трябва добре да се подготви. Всеки трябва да може да участва. За това за нас е удоволствие, че Европейския парламент реши да чуе гласи на неправителствените организации. Гражданското общество също чакаше средносрочния преглед с нетърпение. Доста сме разочаровани, че този преглед се отлага за края на тази година или началото на следващата. Това наистина е голямо разочарование. Това ще има безброй последствия само по себе си. Съвсем накратко за социалната платформа. Ние сме платформа от 46 е, в основни линии европейски неправителствени организации, които работят в социалната сфера и които работят на равнище държави членки. Ние в рамките на европейския семестър призоваваме за включване и на социалното измерение. Много от членовете на а, Алианса за семестъра са членове и на Европейския семестър. От 2011 година работим, за да може да се направи оценка на Европейския семестър. Така че аз представям две организации, но имайки преди всички членки на платформата аз представлявам наистина доста голям брой а, хора. В социалната платформа сме доста критични по отношение на европейския семестър, защото доста политики се провалиха. Ако погледнете цифрите, ще видите, че 5 милиона души повече имаме, които живеят в състояние на бедност, в сравнение с 2010 година безработицата а, намаля, а, но това е съвсем краткосрочно падане на нивата на безработицата с 7%. Трябва да признаете също така, че има огромна разлика във възнаграждението на мъжете и на жените. Същото се отнася и до пенсиите. 39% разлика в Люксембург 47% е неравенството. Всичко това показва неефективност и липса на ангажираност в рамките на европейския семестър. Ето защо е наложително да се направи преразглеждане на стратегията. В рамките на Европейския съюз на семестъра смятаме, че от 2011 година насам се поставя акцента най-вече върху економическите и финансовите политики. Макроекономическата политика е в центъра на вниманието. Изискват се и конкретни доклади по държави членки, но целта на тези доклади е да се намали задлъжнялостта. И има много малка последователност между зададените цели и мерките за тяхното постигане. Това от своя страна ще доведе само до повече бедност. Европейската социална платформа има три основни препоръки. Първата е последователност между политиките и прозрачност на процеса. Това означава, че трябва да се преразгледа цялата стратегия Европа 2020, за да се види как целите и мерките по тяхното постигане могат да бъдат съчетани. Това означава, че трябва да има и повече прозрачност в рамките на Европейския семестър и стратегията Европа 2020. Втората препоръка е свързана с напредъка по отношение на социалните цели. Преди преждоговорившия се позова на а, този момент, а именно необходимо е да се намали бедността и социалното изключване. За тази цел трябва да се справим с неравенството, което само се задълбочава. Нуждаем се от качествени работни места, а не само от нови работни места. Необходимо е обучението и професионалната квалификация също да бъдат подобрени. И третата препоръка – е свързана с ангажиментите поети от заинтересованите страни. Виждаме, че на национално равнище, до известна степен на европейско, не е приобщено гражданското общество при оценката на процеса. Националните програми за реформи и компетентните центрове не винаги искат мнението на гражданското общество или обикновенно срещите с гражданското общество се свеждат до една среща. По отношение на първата ни препоръка, именно последователност на политиките и по-прозрачна процедура, отново и отново сме казвали, че има дисбаланс между економическата и социалната сфера – Необходимо е економическата сфера да бъде преразгледана в контекста на целите залегнали в семестъра. Това трябва да се направи при преразглеждането на стратегията Европа 2020. Препоръчваме също така да се прави предварителна координация на данъчните и социални политики, като се нуждаем също така и от последваща оценка на равенството между половете, защото, както вече ви споменах, има дисбаланс във възнаграждението на мъжете и жените. На следващо място нуждаем се от конкретни мерки по всички цели. Необходимо е компетентните органи във всички държави членки да се вземат с проблема на бедността – когато казвам всички държави, имам преди факта, че по-настоящем държавите, към които се прилага програма, за тези държави не се включва социалното измерение. Важно е също така да се зададе рамка, за да може да се постигне равенство между мъжете и жените. Това е тясно свързано с основните права приканваме годишните доклади да включват а, заетостта и а, социалното приобщаване. Индексът за оценка на социалните постижения е добър, но той трябва да бъде допълнен с съответните а, дейности, които да осигурят постигането на целите, които сега не са постигнати. Трябва и по-подробен анализ на случаите на крайна бедност. Така, например, може да се преразгледат сега използваните показатели. Те могат да бъдат по-специализирани и да отчитат спецификата на някои конкретни групи. За да има напредък в социалното измерение, трябва да има план за действие, който да бъде ясен. Целите трябва да бъдат разбити на отделни групи, в зависимост от пола, в зависимост от здравословното състояние, в зависимост от образованието. Изискваме социалния инвестиционен пакет да бъде оценен в светлината на подпомагането на хората, които нямат жилища и с оглед на уязвимостта на децата. Доходите също трябва да бъдат взети предвид. И на следващо място привличане на заинтересованите страни. Неправителствените организации следят отблизо процеса но все още не се е стигнало до структуриран диалог с националните и европейските компетентни органи. Знаем, че в държави като Испания и Ирландия процедурата по консултиране протича много по-добре. Там гражданското общество работи заедно с финансовото, економическото и социалното министерство и това е правилният път – но в другите държави не винаги се взима предвид мнението на заинтересованите страни. Трябва да се изготвят насоки към държавите членки, за да може да се структурира диалога с гражданското общество и за да може принципа на партньорство да се прилага в рамките на Европейския социален фонд. Такъв принцип е предвиден във фонда. И на последно място Нашите членки очакват да има промени при препоръките по държави членки. Основната идея е, че политиката на строги економии продължава и в държавите всички доклади са насочени към повече заетост но в никакъв случай не се говори за качествена заетост. Ако изведем хората, които живеят в крайна бедност, към ситуация, в която те могат да имат някакви доходи, то тогава ще сме постигнали успех. Питаме се защо намаляването а, на препоръките по държави и членки смятате, че ще е ефективно, ако нямате ясна идея какво ще се прави по-нататък? Благодаря. А сега ще дам думата на господин Мауро Капело, а, който е аудитор и представлява аудиторските власти а, в Италия, Агенция за националното сближаване. Заповядайте. Президенте, сеньори депутати. Госпожо председател, уважаеми господ, дами и господа депутати, искам първо да ви благодаря за поканата, която ми отправихте. С това ми оказахте голяма чест. Тъй като говорим за преработената стратегия Европа 2020, ще се опитам да се спра на аспектите, които са свързани с обучението и образованието, защото това са конкретни неща, които наистина могат да подпомогнат заетостта. Смятам, че целите на стратегията Европа 2020 са много тясно свързани с възможностите, които трябва да се дават на гражданите да мислят иновативно и продуктивно. Затова смятам, че в центъра на дебата трябва да застане човекът. Тоест трябва да мислим за това, с какви е, огромни ресурси разполагаме в негово лице. Говоря за човешкия дух решение 1350 от 2008 година превър... със своето решение по този номер Европейският парламент превърна 2009 година в Европейска година на творчеството. Има и съответните препоръки на парламента, в които се набляга на обучението, ученето през целия живот. Важно е да се учат младите хора как точно да учат. Вече стана дума за това. Но основните принципи на човешкия дух всъщност са по-различни. Говорим за техники на използване на човешкия мозък. 2014 година беше година на човешкия мозък и смятам, че тогава пропуснахме един шанс, защото тогава се съсредоточихме преди всичко на една, не казвам, че е маловажна тема, темата медицина, психиатрия, неврология и изкуствен интелект до някъде. И така, какво би следвало да се направи, уважаеми дами и господа е, депутати? Интелигентният растеж е, е в центъра на стратегията Европа 2020. Е, има една инициатива, която аз бих нарекал да откриеш духа и аз я подкрепям. Тя е насочена преди всичко към младите хора, но трябва да обхване всъщност всички граждани, които имат нещо общо с обучението и образованието, дали по активен или пасивен начин, защото трябва да обхванем начините, по които работи мозъкът, работи нашето мислене, с какви науки разполагаме, с какви техники разполагаме, за да използваме естествения потенциал на нашия мозък по най-добър начин. Например, силата на образа. Всеизвестно е колко е въздействаща тя. Говоря за реклама и така нататък. Е, Образът създава, буди асоциации. Всички тези техники трябва да бъдат изследвани и проучени. Така че, дами и господа, предлагам да създадем Европейска година на човешкия дух а, възможностите на човешкия дух трябва да застанат в центъра на нашето внимание. Би било добре в рамките на една такава година да се проведат конференции, семинари, дебати, които да съберат на едно място всички от тези, които имат нещо общо с образованието, професионалното обучение и квалификация. Защото те трябва да бъдат двигателя на все по-голямото разпространение на духовните принципи в Европа, на техниките на учене и мислене. Това са техники, които се а, употребяват в а, всички етажи на управлението, като брейнсторминг, а, картографиране, решаване на проблеми и прочие, и прочие. Това са всеизвестни менеджерски стратегии. Също време обаче трябва да излъчваме ясни послания – добре да се, в, да се насърчава научните изследвания, както на национално, така и на европейско ниво. Предлагам да имаме оперативна програма, която да включва преподаването и научаването на техники, като решаване на проблеми и така нататък. Онези техники, които се използват в менеджмента. Тези техники могат да се използват от всички дисциплини. Природни науки, хуманитарни науки, правни науки и прочее. Темата е изключително интересна и любопитна. Много интересен подход би било да се използва европейската литература, така че да се стигне до един вид своего рода картография на човешкия дух с препоръки за използване на резултатите от такова едно изследване. Това, за което мечтая е да се проведе европейско, европейско първенство по мислене, което да е открито за всички млади европейци и да има състезание по а, примерно четири основни техники на използване на човешкия мозък като мемори, брейнсторминг, проблем солвинг и мадмепинг. Това са техники, които са дали невероятно добър резултат в менеджмента по отношение на трениране на паметта, на дееспособността. Да на младите хора. Необходимо е да имаме общество, което да е ограмотено в духовен смисъл. И е, по този начин ще реализираме най-добре целите на Европа 2020. Вече приключвам. Някога някой беше казал, че остарелият дух е, е грешен дух. Аз бих добавил, че е необходимо да работим с хора, които са удохотворени и смели. Уважаеми дами и господа депутати, вие сте силните хора на Европа. Дайте кораж на тези хора да живее Европа. Благодаря. Разбирам вашето послание. Бъдете смели. И сега давам думата на последният ни оратор, госпожа Дорте Андерсен, директор на европейските политики в Конфедерация на датските работодатели. Заповядайте. Е, og først og fremmest tak for, е, at, at vi er blevet inviteret til at deltage her i dag. Благодаря, че ни поканихте да участваме. Аз представлявам датските работодатели и а, ние представляваме 24 000 такива работодатели, т.е. около половината от работодателите като цяло в Дания. Ще се опитам да представя три основни послания. А, малко е трудно, че съм последната, която ще вземе думата. А, чухме няколко презентации вече, най-разнообразни. Ще се опитам и аз а, да, да направя интересна презентация. А, все така в рамките на тази цел заетост. Нека да не се спираме на тази дата 2020. Нека да се опитаме да надскочим и да видим какво можем да направим за след това. И също така да помислим за възрастта. Нека да помислим е, за обучение, за качествени обучения – и да не се страхуваме да говорим за качество. Дори и при а, това обучение по време а, на следването, альтернативно обучение, част в стаж, част в обучение. Нека да видим какво е положението в Европа. Някой казва, че нещата като че ли се оправят. Аз не смятам, че положението е толкова розово. Растежът в момента протича извън Европейския съюз, а при нас нещата не стоят добре. В Дания ние зависим от растежа в Европа, изнасяме към Европа. Някои мислят, че при нас всичко е перфектно и заетостта е добра, но ние така или иначе зависим от Европа, а в Европа ситуацията не е добра. Така че трябва да имаме цели, свързани с растежа. И трябва да имаме един хоризонт от около 20 години да помислим и за демографските предизвикателства. Нека също да си дадем сметка, че трябва да помислим за следващото поколение. За щафетата, така да се каже. Парадоксът при нас е, че търсим квалифицирани хора, няма такива и въпреки всичко имаме много безработни. Така че трябва да насърчим бъдещите работещи да се квалифицират. И трябва да помислим за образованието на младите. Говорим много често за стажове в предприятия по време на следването или пък за обучение през целия живот. При нас това е ключов сектор. Формираме много повече хора така, си даваме сметка, че трябва да се обучават младите, но това, което ни трябва е да формираме специалисти. Иначе просто а, създаваме още безработни. И така, професионално обучение в рамките на една нова стратегия 2020. И сега се връщам на този термин bench learning. Нека да го използваме, за да прокараме нужните реформи, да оценим ситуацията в държавите членки и да имаме едни добре функциониращи пазари на труда и да имаме по-качествени работни места, повече такива. И предприятията да се осмеляват да инвестират. Това е предизвикателството пред нас. Трябва да разполагаме с инструмент, така че реформите да ни дават очакваното качество. И защо не един модел за обучение за... чрез стажове. Просто да видим как ще проработи това. И накрая връзката ни с социалните партньори. Ние сме една организация на работодатели, участваме в един форум, който събира много партньори. Това не е особено залегнало в стратегията Европа 2020. Комисията Юнкер включва социалните партньори И трябва да помислим как да се свържат социалните партньори с економиката. При нас социалните партньори искат от правителството да организира по-добре сътрудничеството. Това може да позволи да имаме общи решения. И също нещо, което може би сме заправили и което би могло да ни позволи да а, вградим по-добре стратегията Европа 2020. Да имаме задължителни цели за държавите членки, да имаме такива правно задължителни инструменти, които да предизвикат националните реформи. Преди няколко години помислихме по този въпрос, но го изоставихме. Може би е време да се върнем на него. И това може да бъде добро и за предприятията, и за работещите. Просто да направим тези реформи задължителни за държавите членки. Това е. Очаквам с нетърпение дебата и въпросите. Благодаря за тези а, интересни презентации. Сега дам думата на координаторите. Започваме с НП. Господин Шулце. Ja, von, von unserer Seite als e От името на политическата група на НП аз искам изрично да ви благодаря, че ни отделихте време и дойдохте чак в Брюксел, за да бъдете изслушани в нашата комисия. Това, което ни казахте, не само беше изключително интересно за нас, но и ни даде много е, теми за размисъл. Ще ми позволите да се спра на някои от нещата, които споменахте. Ето един въпрос, по който нямаме различие, е, че създаването на работни места в Европа трябва да бъде най виш приоритет за всички нас. И много се радвам, че от всички участници чух, че има различни видове работни места, но че най-важното е въобще да се работи. И дори когато се започне на непълно работно време или с работа не съответстваща на квалификациите или недобра е платена работа, просто е необходимо да се постави началото на, работни, на живота, на професионалния живот, защото работата поражда работа. Работното място не е фиксирано, човек може да сменя работните си места така че не бива и да се страхуваме от иновации при създаването на работни места. Това, което смятам за много важно е темата е за демографското положение. Демографията в случая е важна не само за мен като германец, а и за представителите на много други страни в Европейския съюз, така че не бива да спираме разговора за заетост на по-възрастни работници, заетост на жените, подобряване на ученето през целия живот и мобилната заетост, трансграничната заетост. Според мен е много важна темата и за препоръките след европейския семестър, които са съобразени с регионалните специфики и са насочени към националните планове за реформи на държавите членки. Това е много важно. Имам да кажа страшно много неща, обаче нямам време. Нали? Само две минути ми давате. Оставям време за другите колеги. Благодаря. Thank you. We'll go to the coordinator. Благодаря ви. Сега координаторите на социалистите и демократите Юта Штайнрук. Але референти... Благодаря на всички гости. Мисля, че ни дадохте много важни теми за размисъл теми, по които те първа ще дискутираме. Някои от нещата, които казахте, споделям по отношение на някои други неща. Да речем, че не съм чак толкова убедена все още. Например, както каза колегата, да, трябва да бъде приоритет създаването на работни места, но за нас е важно те, не са какви, е, те да не са каквито и да е работни места, които да попълват статистиките, а качествени работни места. Затова искам да попитам господин доктор Вай, за следното. Бях няколко години председател на Агенцията по заетостта в окръг Лудвиксхафен и тогава направихме изследване за това дали некачествените работни места са път към пазара на труда. Установихме, че това е тясна пътечка към този пазар. Само единици в последствие получиха добри работни места. Това са атипични работни места. Има ги не само в Германия и в цяла Европа и ми се струва, че за годините, откакто вече не съм заместник-председател на агенцията, че нещата са се вложили заглушили. Стана дума и за това доколко задължителни трябва да са целите на Европа 2020. С оглед на картината на бедността и целта, която си поставихме да имаме 20 милиона бедни по-малко, а всъщност имаме 7 милиона повече бедни в Европа. Та с оглед на този факт мисля, че трябва да си извлечем полката за това да си поставяме задължителни цели. Госпожа Дебое каза, че участието е важен елемент за успешната, да се провежда успешна политика. Как можем да включим по-бедните групи граждани по-добре в европейската политика. Европейската платформа за борба с безността и социалната изолация според вас адекватен инструмент ли е? или трябва да подобри дейността си. Освен това към всички гости искам да отправя друг въпрос. Непрекъсто говорим за необходимите структурни реформи. Много от държавите членки мислят единствено и само за реформи на пазара на труда. Имате ли други идеи за нас? Кои други структурни реформи биха а, породили напредък на Европейския съюз, така че да постигне старите си цели и да из... осъществи нови цели. Thank you. Uh, next... Благодаря ви. Сега да чуем госпожа Харкин от АОТ. Някакви въпроси? Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на всички за вашите презентации. Аз внимателно ги слушах. И четейки някои от документите, които изпратихте и слушайки това, което казвате днес, оставам с впечатлението, че трябва да се справим с доста проблеми. Първо казахте, че проблема е свързан с последователността. Няма връзка между отделните програми, фондове и политики. трябва внимателно да преценяваме нещата, като това въжи и за в бъдеще. Внимателно прегледах това, което ни изпратихте като документи и разбирам, че се нуждаем от механизми, които да ни помогнат да бъдем ефективни в рамките на Европейския семестър и на Стратегията Европа 2020. Може би може да имаме и годишен доклад по целите в Европа 2020. Някои от вас казаха, че отлагането на средносрочния преглед е разочароващо и аз съм съгласна. Нуждам се от повече информация от държавите членки във връзка с начина по който те се движат към изпълнението на целите включително и по отношение на националните програми. Да, разполагаме със съответните инструменти, но според мен нямаме механизъм, който да ни позволи да предприемем някакви спешни мерки, ако показателите се покачат над необходимото равнище. Разполагаме все пак с показатели, и много често не знаем дали държавите членки стигат някакъв лимит или не. Не знаем дали можем да тласнем държавите членки към изпълнение на целите. Затова е добре, ако имаме механизъм, който да ни позволи да предприемаме корективни мерки, ако това се налага. Относно последователността и връзките между програмите, фондовете и политиките – Европейския инвестиционен пакет, социалния фонд, различните програми. Да, няма връзка между всички фондове и програми. Харесаха ми вашите коментари в това отношение, затова бих искала да попитам три неща. Чухме, че искате достоен труд. Това е обикновено термина, който използва Международната организация по труда. Работата си е работа, казват някои. И обикновено тя ни води до по-добра такава. Мина ли ми времето? 6 и по... минути и половина вече говорите. Лъжете, госпожо председател. Добре, извинявам се. 30 секунди ми отпуснете. Питам се, как можем да се справим с този проблем в рамките на бедността? При положение, че едни ни казват, че всички работни места трябва да бъдат достойни, а пък от другата страна ни казват, работата си е работа. Как да намерим златната среда? Относно неравенството. То се задълбочава в повечето държави членки. Вие как смятате, че трябва да използваме семестъра, за да се справим с проблема? И накрая колегата от Дания говореше за несъответствието на квалификациите. Ако погледнете работата на колежката ни, ще видите, че понякога имаме дори прекомерно квалифицирани лица за дадена работа. Да, може би има и такива, които нямат достатъчно квалификация, но да не забравяме и другата страна на проблема. Има и прекомерно квалифицирани хора. Добре. Сега господин Силикиоти с Обединената левица. Благодаря. Нека да започна с благодарности към нашите гости за интересните презентации, които направиха. Мисля, че трябва да погледнем същността и да се спрем на бюджетните ограничения те няма да ни позволят да постигнем нашите цели за обучение или заетост, защото а, тези държави, които страдат от бюджетните политики за ограничения, всъщност там кризата само се засилва и е много трудно въобще да се намери работа. Нашите гости, оратори, говориха за липсата на реални резултати, що се отнася до бедността. Но ясно е, че не точно това а, се случва на практика. Европейската комисия очаква резултати. И мисля, че ние трябва да говорим за нуждата от социален диалог. И да помислим как колективно да се борим с бедността. Мисля, че това е най-добрият начин да постигнем социален а, растеж и да генерираме работа и работни места. Говорим за едни достойни, добри а, и устойчиви работни места – Европа трябва да се справя с много проблеми, но не работниците трябва да плащат цялата цена на кризата. Трябва да сме по-конкурентно способни и да направим всичко възможно да намерим работни места и да ги гарантираме за нашите граждани. Както казах и по-рано, ние се опитваме да постигнем заетост, но за тази цел имаме нужда от обществени инвестиции. Виждате го в много държави членки. Това не се случва и това е голямата грешка. Има опити да се привлекат големите мултинационални компании чрез различни мотивации да ги накарат да се установят в дадена държава. Не мисля, че така трябва да се процедира, не мисля, че това ще проработи. Искам да знам какво мислят нашите гости по въпроса за бюджетните ограничения и държавите, които са в меморандума на тройката. Доколкото аз съм засегнат, мисля, че а, не това е начина да се постигне растеж и заетост. Второ, какво мислите вие за а, социалния дъмпинг, дъмпинга с заплатите, който се прави в Германия? Който съответно а, има отражение върху целите Европа 2020. Благодаря. Първо, поздравления на господин а, Марта. А, опитахте се да, го, да скриете рождения си ден от нас, но ние разбрахме. Честит рожден ден! The... А сега давам думата на Лаура Агия от EFTD. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите оратори, гости. Те ни дадоха много разнообразни възгледи по стратегията. Сега имаме много интересни и разнообразни възгледи по тази стратегия. Можем да направим няколко разсъждения тук. За шведските синдикати, за представителката на шведските синдикати, искам да задам въпроса. Каква е връзката между политиката и синдикатите в вашата държава? При нас нещата са съвсем различни, защото представителите на синдикатите биват слушани с, а, при вас, а при нас не. При нас синдикатите са предните постове на политическата партия, на политическите партии. Започват се с синдикатите, на един човек започва работа с синдикатите и свършва като виден представител на партия. Чух също така да говорите за една атипична заетост – Е, но и казвате, докато има работа, добре, приемаме условията. Аз лично смятам, че ако започнем така, ще приемем това правило за винаги. И това няма да е изгодно за нас, за работещите. И когато говорим за социалните партньори, те могат да бъдат представени само те могат да бъдат а, взети предвид, само ако не забравят откъде идват и кого представят. Говорихме за критериите, говорихме за гаранции срещу риска от социално изключване, когато се говори за социални индикатори и за бедност. Какво ни предлагате? Как бихме могли по-добре да използваме данните, защото от една година насам ми е много трудно да намеря ясни критерии, които да могат да отчитат правилно бедността в Европейския съюз. Чух също а, за координация ex-ante или предварителна координация, за да сме сигурни какъв ще е ефекта от реформите. Добре, но трябваше да го направим в момента, в който започнахме структурните реформи. Сега това е по-скоро последваща оценка, експост оценка. И всички, съответно, могат да видят ужасяващите последици от тези реформи. Вече е много късно да мислим за оценка. Резултатите са на лице. И има също един друг проблем. Една от целите на председателството е да се разреши проблема с безработицата в дългосрочен план. Защото това е проблем, който предизвиква много други. Например, бедността на децата – това е последица от дългосрочната безработица на родителите. Родители, които не работят отдавна, те не могат да гарантират нормални условия на децата си. Така че исках да знам какви са предложенията, които смятате да правите. Считам за много интересна интересно изказването на господин Капело. В моята държава ние много го уважаваме. И също искам да знам дали тази иновативна идея вече е приложена на практика. Тази картография използвана ли е за резултати. Благодаря. А сега давам думата на а, още няколко наши колеги, които искат да зададат въпроси. Давам думата. Първо, а, госпожа Гардия Запал Рубял от Социалистите и Демократите от бюджетната комисия. Тя е координатор. Заповядайте. Sí, muchas gracias, presidenta. Como bien dice, vengo... Благодаря, госпожо председател. Както казахте, аз представлявам комисията по бюджета и естествено бих попитала нашите гости каква връзка виждат между тези така далечни цели на стратегията Европа 2020 и действително оскъдното финансиране. защото ако говорим за бюджет 2014-2020, знаете, че в този парламент винаги сме се притеснявали за изпълнението на социалните цели на европейския бюджет. Комисията в момента работи по преразглеждането на разпределението на тези средства от 2014 до 2020 година. И това, което искам да ви попитам е, имате ли предложения какво да подобрим, кои програми да подобрим, как да адаптираме финансирането за оставащите години? Сте Марага. Благодаря. А сега от зелените Ернест Марагал, пак от бюджетната комисия. Благодаря, госпожо председател. В момента ми се струва, че говорим повече за последствията, а не за причините. След толкова години криза, смятам, че спокойно можем да си признаем, че са се получили огромни различия, огромна ножица и по отношение на бедността, и по отношение на разпределението на труда между половете и така нататък. Нещата са така отчасти дори и в страни, които днес не са представени тук в тази е, зала. Но пък има отлични примери като Германия, Дания, Швеция. Чухме за тях. Това е много хубаво, но нищо не чухме за последствията от кризата за Гърция и Испания. Нека да го формулирам така. Европа 2020 също падна жертва на пакта за растеж и стабилност. Много съжалявам, че трябва да го кажа, но мисля, че се доближавам до истината целите които се поставят за Европа, се очертават, а начина по който трябва да бъдат постигнати си е работа на държавите членки. Така излиза и какво става? Огромни дългове, съкръщения в публичния сектор, съкръщения в социалния сектор. После почваме да говорим за структурни реформи, и казваме, че държавите членки не се били погрижили да наказват своето население за своите грешки. След това се разработват някакви прекрасни планове за Европа с чудесно звучащи цели – но Европа не вади от джоба си нито едно допълнително евро за постигане на тези по-високи цели. Ето така гледам аз на нещата в нашата бюджетна комисия. Всичко това се случва без социално сближаване, без, социал... без териториална адаптация, без въобще някакъв е, подход към Европа, който да е приблизително правилен новосъздаваните работни места в никакъв случай не са достойни работни места. Да, те създават растеж, но създават и условията за една масирана миграция от Европа. И накрая ще ми позволите въпросите по същество. Смятайте, смятате ли, че вместо да се занимаваме с спецификите на държавите членки, не трябва да помолим комисията да се съобразява повече с регионалните различия, а не националните специфики. Не смятате ли, че трябва да предефинираме структурната бедност и крайната бедност в същите тези региони, за които говоря? Защото моето впечатление е, че Европейската стратегия 2020 всъщност не бива да си остава а, преразглеждане на хартия и в рамките на формалното, а трябва да предизвика дълбоки реформи. Е, well, Благодаря, госпожа Дебое. Вие казахте, че влиянието на Европа 2020 е много малко или никакво. Сега обаче имаше много въпроси по същата тематика. Бихте ли сега? Нека да започнем с господин Вайзе. И знам, че е малко трудно, но ви моля да бъдете много кратки. Просто отговаряте там, където смятате, че наистина можете най-много да допринесете. Господин Вайзе. Бяха поставени няколко въпроса, даваха се и оценки на онова, що е типичен труд, нормален труд, труд при атипични условия. Значи, Доказано е, че някои форми на временна заетост, заетост на непълно работно време, така наречените мини работни места, са решили до някъде проблема с безработицата, т.е. довели са до намаляване на безработицата. Това, което е тревожно е, че те не са довели до убедителен напредък, но не бива да забравяме, че всяко работно място, макар и недобро, винаги води до намаляване на безработицата. Второто е за дефиницията атипично и типично работно място. Ами тя в бъдеще няма да издържи в днешно време в интернет има форми на заетост, участие в проекти, печелене на пари без пенсионна осигуровка, без социална осигуровка, участва се в чуждестранни проекти. Тук вече дефинициите за типичен и нетипичен труд не са уместни. На второ място говори се за това какви структурни реформи могат да се направят в допълнение. Да, виждаме, че има държави, които не предлагат на своите държави дори и минимални стандарти в сравнение с други европейски страни. Примерно няма професионално ориентиране и професионално консултиране в училище, няма помощ за самопомощ няма сътрудничество между работодатели и работници в областта на образованието, защото и работодателите и работниците ще платят за това, но за сметка на това в бъдеще ще имат по-добри шансове. И не на последно място, не бива да забравяме, че в крайна сметка трябва да се изисква от отделната личност да бъде гъвкава по отношение на заетостта, да бъде мобилна и да е готова да пожертва в своя съботен ден понякога, за да участва в квалификационна форма. Иначе нищо няма да постигнем. Сега темата за политиката на строги економии. Сега аз не мога да говоря като шеф на Европейската институция а, от името на Федералната агенция за заетост. Преди 10 години, кое, когато застъпих длъжността, а, агенцията в продължение на години имаше дефицит в размер на милиарди. И започнахме да се учим да инвестираме само тогава, когато има смисъл. Предимството е, че сега ни остават достатъчно пари, достатъчно структури и достатъчно места, а, където можем да подкрепяме младите хора. Така че за 10 години постигнахме доста голямо намаляване на младежката безработица. Ето ви форма на политика на економии. А, разумно боравене с пари и създаване на разумни структури. Да, кризата нямаше особено въздействие върху нас защото ние имах, имахме 18 милио, милиарда а, резерви, така че можехме да окажем подкрепа, така че да не се налага да бъдат уволнявани хора. Впечатлението ми е, че останалите държави нямат такива запаси, нещо, което а, не бива да бъде така. Що се отнася до дългосрочната безработица, две трети от дългосрочно безработните в Германия са хора без завършено средно образование, без завършено професионално образование и на възраст над 50 години. Сега има някои неща, които могат да се направят. Да се погрижим своевременно за доброто обучение. Сега необразован човек над 50, да, това е слабо място в веригата. Слабост е, разбира се, че има предубеждение към възрастните работници. И някой спомена за опасност от масивна миграция от Европа. Мисля, че трябва да бъдем благодарни а, на държавите членки, които след обединението на Германия приеха хиляди млади хора от бившата ГДР и им предложиха работа. Същото сега става с обратен знак – така че за Европа това е чудесен знак. И разбира се, че е добре младите хора да не забравят родината си и да се завръщат в нея тогава, когато има смисъл. Oui, merci. <clears throat> Госпожа Дебое, благодаря ви. Относно заедостта, ние а, призовахме за качествени работни места още от самото начало. Ако започне да се увеличава броя на нетипичните работни места, то това ще се отрази на всички. Защото по този начин ще се влушат условията на труд за всички работници. Затова смятам, че трябва да внимаваме, когато става дума за увеличаването на нетипичните работни места. Политиката на строги економии. Да, мисля, че в Белгия бяхме пощадени от тази политика и то именно благодарение на социалната система, с която разполагаме. Тя много ни предпази от ефекта на кризата. Постепенно обаче ефекта от нашата система започва да отслабва така, например, въведе се постепенно намаляване на помощите за безработни. Прилагат се вече и санкции, в които се предвижда да не се отпускат помощи на дадени хора. Тези, които, тези хора, които загубят своето място в агенцията за безработни, просто изчезват от списък от списъка. Т.е. в крайна сметка кризата все пак доведе до отслабване на социалната закрила. По отношение на нашата платформа, ежегодно знаем, че на европейско равнище се прави среща. Хората, които живеят в бедност, както и другите заинтересовани страни, също са представени на тази среща, но това съвсем не е достатъчно. В нашите служби ние винаги се опитваме да подготвяме тези срещи с хората. Изключително трудно е да а, мотивираме хората, които живеят в бедност. Толкова малко информация получаваме предварително относно дневния ред и въпросите, които ще се обсъждат, е, че не можем да се подготвяме сериозно. А тези, които живеят в бедност, разполагат с необходимите знания – но не могат да боравят с документи, още повече ако те са на фламандски, например. Винаги е липсвала тази подготовка, затова смятам, че трябва да се даде възможност на всички да участват. Просто една среща веднъж годишно е недостатъчно, за да се направи връзка между Европейския съюз и хората, които живеят в бедност. Смятам, че малко по-редовни срещи в държавите членки, например, между служителите на държавните институции, на европейските институции и хората, които работят а, с тези, които живеят бедно, ще бъде от полза. Благодаря, госпожа Нигрен. Ще отговоря на конкретния въпрос, който ми беше пряко създаден, именно за сътрудничеството между синдикатите и политиците в Швеция. Имаме три централни организации, които представляват работниците. ЕЛОТ, СО и САКО. но не се организираме по политически принцип, а по професионален принцип. Разбира се, че се опитваме да проявяваме и политическа активност, но на първо място отговаряме за преговорите в рамките на социалното партньорство. А що се отнася до това изслушване, нека излъча следното послание. Целите на Европа 2020 са много добри, но не са достатъчни. Какво можем да препоръчаме на политиците? Препоръчваме им истински е, инвестиции, стимулиране на търсенето, загърбване на политиката на строги економии, обръщане към политика за благото на хората. Социалната сигурност е много важен продуктивен фактор, защото когато си безработен, когато си болен, когато нямаш достатъчна пенсия, ти просто не можеш да изпълняваш насъщни функции. Важно е всички хора да бъдат в състояние да си плащат найема, да се издържат а, нещо, което стимулира и економиката, защото тези хора са покупателна сила. Що се отнася до борбата с бедността, тя е свързана и с качеството на работните места. Ако искаме да се борим с бедността, ни трябват качествени работни места, защото има една форма на бедност, която се разраства в Европа. Бедност при заетост, т.е. твърде малко са платените часове, часове, твърде ниско е заплащането и хората просто не успяват да свързват двата края. Има нови форми на трудови договори, които не гарантират достатъчно работни часове и достатъчни приходи, за да могат работниците да се издържат. Европа 2020 и социалните цели, които са свързани с тази стратегия, трябва да се интегрират във всички области на политиката. Социалната политика и политиката на пазара на труда не бива да бъдат просто декорация и украшение, което да заличава грешките, които са допуснати. Благодаря ви. Следващия. Благодаря ви. Интересно е, че отново акцента се поставя върху политиката по заетост. Много малко беше казано за системата за социална закрила. А, тя беше буфера по време на кризата и смятам, че от ключово значение, за да живеят достоен живот тези, които все пак живеят в бедност. Идеята на нашата социална платформа е, че трябва да има най-малкото някаква рамкова директива по отношение на адекватното минимално възнаграждение. То е от съществено значение, за да може хората да са сигурни, че поне ще навлязат на трудовия пазар. За това бих искала да кажа, да, заетостта е важна, тя е от съществено значение в много от случаите, но тя не решава всичките ни проблеми. Важно е да имаме основа, на която хората да разчитат, за да знаят, че ще влязат на трудовия пазар. Защото веднъж след като сте безработен и помощите ви намалеят, вие задлъжнявате все повече и повече и ви става все по-трудно да се върнете на трудовия пазар. Това е проблема на безработните хора. Затова се нуждаем от адекватна система за социална закрила и адекватно минимално възнаграждение. То е от ключово значение за безработните. Това е един от апелите ми към вас. Настоящите структурни реформи по начина по който са създадени имат за цел увеличаване на конкурентоспособността а това упражнява натиск върху възнагражденията и намалява гъвкавостта на трудовия пазар. Следователно, все повече хора обедняват. И въпреки двете или трите работи, които заемат, не успяват да получат достойно възнаграждение. Необходимо е да се преразгледат и пенсионните реформи, които текат в момента в държавите членки. Трябва да се види какъв ще бъде дългосрочният ефект на тези пенсионни реформи върху хората. Трябва да се помисли как точно ще се отразят те на жените. Ако сравните различните пенсионни схеми, ще видите, че те имат различно отражение – За мен беше удоволствие да чуя многократно предложението за оценка на въздействието. Нуждаем се от такава оценка на въздействието за влиянието на економическите политики върху социалното положение на хората. Хората, които живеят в бедност или са застрашени от живот в бедност. В рамките на годишния доклад се упражнява контрол върху изпълнението на специфичните по държави членки препоръки. Не знаем обаче какъв ще бъде ефекта от различните препоръки към държавите членки. Не можем да знаем дали тези препоръки ще бъдат приложени и ако да, дали ще бъдат направени надлежно. Неправителствените организации бяха разочаровани, защото са малко мероприятията, свързани с хората, живеещи в бедност. Необходимо е да насочим вниманието си към целите в това отношение. Не видяхме някакви конкретни резултати. Затова очакваме предложението на Европейската комисия за създаването на структуриран диалог, диалог с хората, които живеят в бедност. Да, мероприятие веднъж годишно е добра идея, но трябва да бъдат направени някои реформи, за да може гражданското общество също да бъде привлечено в диалог с институциите. Тук конкретно гражданското общество може да даде своя опит за начина по който са се провалили различните политики на национално равнище. Относно индекса, винаги сме искали да има такъв индекс, а този механизъм за корективни мерки е отлична идея. И накрая, какво може да се направи по отношение на финансирането? Това беше интересен въпрос. Нашата платформа предложи да се комбинира финансирането от по Хоризонт 2020, Фонда за регионално развитие и другите фондове, за да може средствата да бъдат насочени към организациите на гражданското общество, които прилагат на практика социалната политика. 3 милиарда евро в рамките на гаранцията за младеща, това са много средства – нито една препоръка обаче по държавите членки не беше направена по отношение на използването на тази гаранция за младеща през 2015 година. Благодаря. Благодаря, господин Капел. Благодаря, госпожо председател. А, наистина, въпросите бяха много интересни. Ще започна с темата за заедостта. Не познавам ситуацията в другите държави, но знам ситуацията в Италия. а, смятам, че атипичната заетост е една възможност. Това е начин да стъпи човек в пазара на труда и да постигне по-нататък по-стабилна ситуация. Поне такава е идеята, но май не така стават нещата на практика. И този тип работа предизвиква по-скоро недоверие у младите. А относно бюджетните ограничения, Това създава големи затруднения в училищата. И води до пречки пред развитието. Смятам, че трябва да се ориентираме към ем, обучението и стажовете. Относно постигнатите вече резултати, не е достатъчно само да имаме пари. В ключовите сектори, естествено, те са нужни, но трябва да се запитаме как да обучаваме младите, как парите да изиграят нужният ефект на лост. А що се отнася до използването на фондовете, проблемът е в достъпа. И това ме води до следното разсъждение. Наистина смятам, че просто трябва да се опростят нещата, за да могат гражданите да използват по-добре и по-лесно европейските ресурси по фондовете. Относно тези техники, за които ви говорих тук, техники на обучение, на учене и как те се използват и дали вече се използват. Нека да ви цитирам е, някои университети в Англия, например Кембридж и Оксфорд, които ги използват а също и много канадски университети, американски университети. Те ги а, представят на студентите си а, раз, така наречения mind mapping, картографиране, умствено картографиране и така нататък, както и problem solving, разрешаването на проблеми. И една от големите компании, президентът на най-голямата компания за а, диаманти, също а, използва тези техники, както и много други. Голям брой известни личности. Бенджамин Зендер, който е директор на филхармоничния оркестър на Бостон – Просто споменавам лица от най-различни области на науката, на изкуството, на бизнеса. Те използват мозъка а, с невероятни резултати. Thank you. And, uh, next is... Благодаря. Сега госпожа Андерсън. Ja, mange tak. Jeg vil forsøge at samle øh, også i, i i tre, fire grupper. Det første i forhold til beskæftigelse. Øh, altså Разбира се, че аз мога да отговоря само от гледна точка на ситуацията в Дания. Дания беше въвела прочутия модел за гъвкавост и сигурност, флексикюрити. Security и той даде добри резултати. Освен това, дъчаните са доста така смели по отношение на търсенето на нови работни места. В момента имаме годишно 100 000 свободни работни места за страна с 5 милиона. Това е много. Има голямо текучество на пазара на труда и много дъчани ежедневно биват назначавани на нови работни места, създават се нови работни места, отварят се нови ниши така че една трета от работните места заемани ежедневно се заемат от безработни. Тъй, че е много важно да се реформират самите структури. Пазарите на труда трябва да бъдат открити и динамични, за да не се страхуват хората да потърсят нова, по-добра работа, с повече отговорност, с по-добро заплашване, с повече потенциал и перспективи, да не се страхуват да напуснат старата си работа. Мисля, че представителката на либералите каза, че има много млади хора, които са свръхквалифицирани в Европа, т.е. вишисти, които не намират подходящи работни места, за да се реализират следствие на което приемат работни места, за които квалификацията им е прекалено голяма. Мисля, че а, дефинирането на критерии и индикатори тук ще помогне. Особено, освен това, във връзка с Европа 2020, някои твърдяха, че 40% от младите хора трябва да бъдат висшисти. Тоест прекалено много се наблегна на висшето и университетско образование. Да, то е по-престижно от професионалното образование, но това е нещо, което би трябвало да се продолее. Важно е и тристранното сътрудничество между образование, социални е, партньори и е, компетентни органи. Важно е всички те да си сътрудничат и да гледат в перспектива, да идентифицират нуждите на младите хора и потребностите на пазара на труда. Мисля, че тук има още много какво да се желая. А сега за ефекта на спусъка, за който се каза, че бил необходим в Европа, за да накара страните наистина да проведат реформите и да се отнесат сериозно към препоръките, които бяха дадени на отделните държави. Мисля, че тук връзката с европейския бюджет е много тясна. Европейските средства трябва да се използват конструктивно, дали като Къмшик, дали като Морков, трябва да се използват по целесообразност, за да могат да се проведат съответните необходими реформи. Тоест, средствата от Европейския съюз трябва да се обвързват с действително изпълнение на реформите в държавите членки. Отпускането на средства трябва да се обвързва с това. говорим за професионално обучение, альтернативно обучение и прочее и прочее. Тук държавите членки трябва да направят още много. Благодаря. Имаме още трима оратори. Започваме с госпожа Сантер. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Споделям загрежеността загрижеността относно ситуацията в различни държави на Европейския съюз. Това е ситуация, която ни беше описана днес. И миналата седмица имаше един нов доклад във Франция, който говореше точно за ситуацията на голяма несигурност и бедност при децата. И аз съм силно убедена, че ситуацията, така както беше казано и от други тук, може да се промени чрез създаване на заедост. Ако успеем да създадем работни места и ако дадем достъп до заедостта, със сигурност бихме могли да се борим с тази несигурност и бедност. Считам, че заедостта е първо един доход, но също и достоинство. Много често една заетост означава и покрив над главата и достъп до здравеопазване. И така нататък. Така че достъпа до заетост най-вероятно ще позволи на хората да решат и много други проблеми, с които се занимаваме днес. И само така ще можем да продължим нататък към фиксираните цели по стратегията Европа 2020. Днес ситуацията е относителна неуравновесена, най-вече в рамките на Европейският е, съюз, с някои държави членки, където безработицата е много висока и други, на които им липсва работна ръка. Различни решения, разбира се, трябва да бъдат споменати. Няма едно единствено универсално решение. Аз бих могла да предложа няколко и да чуя вашите становища, но вече някои от тези предложения бяха разгледани. Смятам, че ни трябва едно решение частично европейско, частично национално. Когато говорим за такова, искам да се спра на европейският семестър, така както беше казано и от комисията в най-общ вид. Имаме нужда от едно по-добре, по-добро обхващане на националните и различните критерии, с които се отчитат ситуацията с безработица. Но най-важното е, че тези индикатори или критерии трябва да се превърнат в задължителни. На този етап много от социалните въпроси въобще не са в компетенциите на Европейския съюз. Вече имаме макроекономически критерии, които са правно задължителни, но държавите не успяват да ги спазят. Така че трябва да помислим за това да бъдат ли задължителни, да не бъдат ли и как. Трябва да помислим за нуждата от държавите членки да спазват специфичните препоръки по държава и също да направим пазара на труда по-гъвкав и там Европейският съюз може да помогне, като отласне държавите членки в тази посока. И накрая, госпожо председател, Нека да кажа, че трябва да оставим място за местни решения в самите държави членки, за да се улесни мобилността, обучението и да не се пренебрегват мерки, които могат да бъдат взети и в граничните пространства, защото там също има голям потенциал. Благодаря. Благодаря, господин Марта. Заповядайте. Да, да, и аз съм Марта. Едуард Марта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този приятен жест преди малко. Благодаря и за организираното изслушване. Но все пак искам да се спра на нещо, което чух от някой. А, и някои като че ли са много сигурни а, в клишетата. Вижте, не, не познавам никой, който да си хвърля парите през прозореца. Просто има някои държави, които са запазили своите социални ам, буфери, за да се справят с кризата, а, и други, които са либерализирали повече. И точно там се появиха проблемите. Така че не можем да имаме такава сигурност какво а, е щяло да работи и какво е нямало да проработи. И още нещо, въпрос, който почти всички казах, за който всички говорих. Какво е това качествена работа? Може да говорим по-скоро за качествена заплата защото според мен няма никаква директна връзка между заетостта и излизане от бедност. Всички знаете, че има бедни работещи, хора, които работят и които не им, на които не им стигат парите, за да си платят найема и не могат да си позволят да имат покрив над главата, така че по-скоро да говорим за качествена заплата, а не да говорим а, за качествена работа. Нека да има една минимална заплата, която обаче да стига, за да се прехранват хората. Не съм а, сигурен, че ще има родител, който ще тласка детето си към ам, физическа работа, защото, знаете, там заплатите са много ниски. В Франция нещата са същите. Липсва инвестиции от страна на предприятията и Европа няма никакви е, редовни инвестиции. Единствените задължителни мерки е, на европейско ниво са спазването на е, дефицита и на намалението на дълга. И в крайна сметка по този начин това е основният елемент в Европ... на европейско ниво, а борбата срещу бедността се превръща в бедния братовчет. И погледнете какво става. Испания какво направи? вече няма кодекс на работа. И по този начин се увеличи заетостта. Да, но с каква работа? С временна работа. И тук се обръщам към госпожа Дебое. И а, въпрос от госпожа Мария Рена. Аз съм нейният представител, така да се каже. А, Говорихте за законодателството, което трябва да прокара тази бедност и борбата с бедността в европейското законодателство. Как може този, това законодателство да стане по-ефикасно? Благодаря. Благодаря. И последния въпрос на господин Ман. Благодаря, госпожо председател. Господин Вайзе, към вас е въпросът. Вие според мен много прецизно обобщ... направихте нещо, което не се прави често тук в този парламент. Вие се обосновахте защо е добре понякога да се пести разумно. Тоест, не да се пестят средства, да се влагат разумно. Казахте как Федералната служба за заетост е била на загуба, така да се каже, след това е преминала към резерви, така че да може да подпомогне преодоляването на кризата виждаме в много държави какви са, как свършват изборите. Или отиват избирателите, или се люшкат крайно вляво, или крайно вдясно. Защото крайната левица и десница казват стига сме пестили. Но когато кажем стига сме пестили и започнем да обещаваме на гражданите звездите от небето, нищо не постигаме, не постигаме устойчиво развитие. Затова искам да попитам как можем да работим добре, добре аргументирано и да накараме хората да разберат, че е добре известно време да се пести, за да може след това да има средства, които да влагаме разумно. Господин Капело, а, говорим не за прахосване на средства, за разумното им харчене. Няма черно и бяло, няма или инвестиции, или пестете. Напротив, двете неща вървят ръка за ръка и това е основната идея на стратегията Европа 2020. И господин Юнкер много правилно каза, че трябва да се опитаме да инвестираме тези 50 милиарда, за да усетят хората, че там, където има проблем да се инвестира, инвестицията може да бъде подпоми... подпомогната. Никой не се кара безразборно да разхвърля средства. Сега конкретният ми въпрос – а, има ли други такива международни организации, сродни с Федералната агенция за, за, за заетост, които да имат подобни схващания за инвестициите и пестенето? Освен това, колко много а, умствен капитал се прахосва? А, колко много е, загуби имаме от работни места, това е драматично, просто защото не се намират хората за тях. Защо не можем да мотивираме, например, е, собственици на предприятия да назначават възрастни работници, защото те са опитни и надежни. В това отношение има твърде малък напредък дори в страна като Германия. Защо е така? Имаше един директен въпрос към госпожа Дебое. А останалите от вас, ако желаят, могат да решат да отговорят или да не отговорят. Госпожа Дебое. Благодаря. Относно хоризонталната социална клауза, която е разписана в договора, бихме могли чрез оценка на въздействието на законодателството в областта на бедността да решим дали тази клауза може да действа. А, както казах, тази клауза не действа много добре. Аз мога да ви кажа какво се случва в Белгия. Федералната държава направи оценка на въздействието на законодателството. В момента регионите и общностите обмислят начина по който да се изготви тази оценка и на федерално равнище решихме, че това е доста трудно начинание, че трябва да го подновяваме непрекъсно. непрекъснато. Какво се случва днес? Всеки път, когато предвиждаме някаква мерка, предварително изискваме от служителите да попълнят въпросник за евентуалните последствия върху бедността. Те обаче, тези служители не са специалисти в областта на бедността и понякога трудно могат да отговорят как да отговорят при положение, че не са наясно с ситуацията и не разполагат с необходимите инструменти. За тази цел сме въвели съответните обучения. Оценката на въздействието се съпровожда с обучение на съответния персонал, който ще трябва да отговори на въпросник. Провежда се и дискусия, защото ако искаме цялото това начинание да има някакъв смисъл, тук не се свижда всичко до попълване на въпросник, тът трябва да има дискусия качествена дискусия. Така можем да видим как точно се случват нещата в Белгия. Всичко е напълно прозрачно. На интернет сайта може да видите броя държавни служители, които са попълнили въпросника никога никой не казва, че нещо ще се отрази отрицателно. Винаги ще се отрази положително или няма да има някакви последствия върху бедността. Много е трудно а, да разполагаме с някакви количествени данни по отношение на последствията. Нуждаем се и от повече време, за да може съответните мерки да се приложат на място и да се види колко време ще отнеме, какви ще са точно последствията и така нататък. Това са мерките, които предвиждаме, т.е. тук не се свеждат нещата до попълването на въпросник. Какво се случва на европейско равнище? Няма нещо специализирано в това отношение и смятам, че трябва да помислим. Благодаря, господин Байс. Бяха поставени няколко въпроса във връзка с това, как да се борим с отрицателни явления, като ниско заплащане, неподходящи условия на труд и така нататък. Еми един от начините е всеизвестен, а именно да направиш така, че хората да са способни да оцеляват в професионалния живот. Това става с обучение, квалификация. Помислете само за цифровите предизвикателства, които ни чакат. Така че трябва да се погрижим силите на пазара на труда да бъдат равнопоставени, да получават подкрепа работниците, в много от страните това са а, така договорени, договорености между социалните партньори, именно работодатели и синдикати и те знаят най-добре за какво, така да се каже, е готов да плати клиентът. Втората тема, тема да не се пести като самоцел. Организациите на пазара на труда в Европа все повече клонят към това раз, разбиране. Целта не е да се пести членки, а да се постигне ефект. Тоест отговорно да се влагат пари за да получи определен човек способността да постига определени цели, т.е. рентабилност. А рентабилност означава преди това да си сравнил различните опции и да си намерил най-добрата от тях. Леко ме бях шокиран от това, че Европейския съюз беше предоставил средства за спазване на минимални стандарти в рамките на младежката гаранция във всички държави членки, а много от тях въобще не представиха програми, т.е. не не кандидатстваха за тези средства, средства камо ли да направят нещо в самите страни. Така че аз отправям въпрос към моите колеги, които работят в оперативната област, защо не свършат тази работа, защо не предложат на гражданите а, така една минимална степен на сигурност. По отношение на заедостта на възрастните работници, безспорно е. Ние говорим за гъвкаво приключване на професионалния живот, а не за рязко пенсиониране. Аз се възхищавам, впрочем, от тези страни, които вече са въвели този вид гъвкавост. В Германия още я няма, е, германците не могат да бъдат добри във всяко отношение, но за Германия това е недостатък в сравнение с други страни. Може би трябва да се работи по съзнанието на хората и да се разработва чудесната идея за гъвкавото приключване на професионалния живот. Идеята е да работим все по-дълго, но уволненият на 59 години няма почти никакъв шанс да се върне на работа. Благодаря на всички за вашия принос. Ние сме комисията по заетост. И винаги сме се интересували от социалния дневен ред. Имахме сред нас и представител на Европейската комисия. Смятам, че всичко казано от вас бе изключително полезно. Аз съм си записала тук 18 точки. Ние работим по тези въпроси в политически контекст, но отново виждаме, че тази тема е изключително важна не само за нас, Нуждаем се от време обаче, за да помислим следствие на изслушвания като това. Благодаря ви много. Абсолютно решени сме да направим нещо отвъд стратегията Европа 2020 не можем да приемем над 100 000 безработни да има в Европейския съюз, от които хиляди са млади хора. Имаме толкова много бедност в една от най-богатите страни на света. Благодаря на всички още веднъж. Ще работим заедно с комисията. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Okay, friends, uh, now we'll... Приятели, колеги, продължаваме с точка 4 в дневния ред, а именно прилагането на а, Европейският инструмент за напредък в микрофинансите. Това е първо разглеждане на проекто доклада и имаше на 7 май дискусия с заинтересованите страни. А сега ще дам думата на нашия доклад, че господин Шулц. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, през следващите минути ще говорим за инструмента за микрофинансиране по прогрес. През декември 2014 година нашата комисия реши да напише доклад за прилагането на Европейския механизъм за микрофинансиране. Предмет на доклада ми е преглед на полувремето и разглеждане на възможностите за даване на по-добър достъп на хора в неизгодно положение до кредити. Също така идентифицирам някои грешки и се обръщам към комисията да отстранят тези слабости. Сега общата тема механизъм за микрофинансиране профинансиране прогрес. Онези, които са вътре в темата, вероятно помнят че през 2010 година беше стартиран прогрес и имаше 205 милиона фонд, като се управлява от Европейския инвестиционен фонд, в рамките на програмата Прогрес. След това възникна програмата ИЗИ за заетост от декември 2013 година и сега финансовата база на Прогрес е обновена. Комисията обаче за сега не е задвижила продължаването на прогрес и изи след 2016 година. Аз мятам, че прогрес дава резултат защото допринася за постигане на целите на Европейската стратегия 2020 по отношение на заетостта, защото повечето работни места са в микропредприятия. механизмът помага на микропредприятията и на младите хора да заработят, да започнат професионалната си кариера. За европейския дънакоплатец прогрес е изгоден, а безработните получават шанс да започнат работа. Много е по-добре да се работи в рамките на микрофинансирането, отколкото да се чакат дългосрочни траншове. Според мен прогрес е преди всичко инструмент на социалната, а не на економическата политика механизмът дава възможност на кредитодателите да бъдат гъвкави. Освен това има кредитни профе... Е, посредници, които в рамките на прогрес получават сериозна база за рефинансиране. Междувременно от 22 от 28 държави членки работят по механизма прогрес. Това, че парите не се предлагат във всички държави членки е свързано с степента на развитие на економиките им и спецификата на техните пазари. Според мен държавите членки, които още не участват в финансирането, този, в използване този е, инструмент да започнат да го правят. 13 250 микрокредита са били отпуснати. Нещо, което е под планираните 142 е, милиона, но съвсем малко по-малко е общия обем на тези кредити всеки втори бенефициер, съгласно междинния доклад на комисията, не е получил а, достъп до нормален кредит от а, банки. 17% от кредитополучателите по прогрес определят себе си като хора без средства или с оскъдни средства. А що се отнася до жените, тук имаме сериозна женска квота. 37% от бенефициерите са жени което не е пак целта, която е поставена, но почти сме я постигнали. Сега отрицателните неща.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 така че трябва да се обърнем към комисията и да настояваме тя да подобри своята политика. Говоря за малцинства, като например предприятия за инвалиди и така нататък. Те често се нуждаят от повече пари от максималната сума от 25 000 евро, която според дефиницията на Европейския съюз е горната граница за микрокредит. В рамките на ИЗИ обаче е, е възможно да се дават и кредити до 500 хиляди, така че комисията трябва да разгледа условията за това дали има е, необходимост от такива кредити. Друга причина за това, че в рамките на прогрес така наречените социални предприятия не са получили достатъчно финансиране, е, че те не са били идентифицирани достатъчно. А сега какво предлагаме да се подобри. Голяма грешка на прогрес е невъзможността за финансиране на менторство при бенефициерите, т.е. менторство при разработване на бизнес планове и прочие. Изи също не предвижда пари за тази цел, макар че а, тя е много важна, защото когато се отпуска микрокредит, става въпрос не само за финансово подпомагане, а и за подкрепа при разработването на бизнес планове, подкрепа за счетоводството и така нататък. Мисля, че спешно трябва да се намери решение на този проблем. Освен това, периодът, през който се наблюдават предприятията, финансирани с прогрес, трябва да бъде по-дълъг, т.е. да излиза извън рамките на кредитния период, за да се представи по-добра, да се получи по-добра представа за резултатите от прогрес. Също така трябва да се предефинира понятието микрокредит в смисъла на европейското законодателство. Според мен то е остаряло, защото сегашната дефиниция предвижда микрокредит за микропредприятия с по-малко от 10 000 работници – в размер на не повече от 25 000 евро. Особено за Западна Европа тази сума е твърде ниска, така че тук комисията би трябвало да излезе с ново предложение. И две думи за връзката с други фондове на Европейския съюз. Имам предвид преди всичко фонда за социалния фонд и фонда за регионално развитие. Много е важно тези фондове да останат достъпни и за микро предприятията. Има други комисии в парламента, които не са съгласни с нас. Важно е средства по линия на Европейския социален фонд да се разпределят и чрез ИЗИ. Много е добре, че и днес някои региони или държави членки имат възможност да пренасочват средства по линия, получени по линия на социалния фонд и да ги използват за дейности в рамките на микрокредитирането прогрес трябва да има професионален управител на средствата в държавите членки, т.е. на европейско ниво. И сега изводът. Микрокредитите работят не само в държавите, развиващите се държави, а и при нас в Европа. Те са преди всичко социал, инструмент на социалната политика, т.е. дава възможност на хората да финансират а, своето, своя предприемачески потенциал. Имаме такива конкретни примери, например един предприемач в Белгия. Насърчаването на МСП и иновативни идеи обаче трябва да става с други инструменти, не с микрокредити по линия на прогрес. Важно е, е отпускането на кредити винаги да бъде свързано с менторство, за да гарантираме успех на предприятията. С нетърпение очаквам а, да работим заедно по този доклад. А, радвам се не само, че ще работя с докладчиците в сянка, а и на а, измененията и идеите, които ще дойдат от колегите. Благодаря. Благодаря. Господин Шулце, а сега давам думата на докладчика Сянко от е, Социалисти и демократите. Заповядайте. Благодаря. Докладчикът ни прави едно много пълно предложение, много детайлно. Той анализира подробно а, прилагането на инструмента прогрес, напредък и а, ние ще се опитаме чрез измененията да подобрим тези аспекти, но като цяло смятам, че анализът е много пълен. Както беше казано, бихме искали е, измененията да обхванат три основни перспективи за този тип програма. Създаване на заетост, това е много важно, това си пролича и от изслушването, а също така равенство на шансовете чрез една традиционна система и също така економическият аспект, а именно да се позволи на лицата да имат достъп до микрокредит. Лица, които надали биха могли да получат нормален кредит от нормалните банки. Така че, нека да направим предложението на ком... към комисията. Да се приложат на практика тези насоки, свързани с микропредприятията и, и съответните фондове за тях. Някои от измененията биха могли да подсилят оценката на социалното въздействие на този инструмент напредък и биха могли евентуално да видят какви са влиянията върху равенството между мъжете и жените. Установихме, че е, голям е процента на жените, които се ползват от този инструмент, но може да се направи много повече. Трябва също да помислим и за споменаване на предприятията, които работят в областта на социалната економика. Напълно споделяме също загрижеността, която беше изказана относно това как да се подсили аспекта на ам, придружаващи, и съпътстващи програмата за микрокредити. И сега е време да се подобри тази програма, която вече функционира добре. Нека да помислим заедно как да подобрим този инструмент. И поздравявам докладчика за свършената работа. Благодаря. Сега другият докладчик Сянка, Урики Требесиус. Заповядайте. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора. Извинявайте, казва ораторката. Искам да го напомня още веднъж. Благодаря за вашата работа, за доклада. Докладът е много пълен и засегна много подробно голям брой аспекти. Много добре определихте различните проблеми. Разбира се, има още много други точки, които бихме искали да допълням. Например, ролята на банките и трябва да се зададем също и въпроса защо банките не отпускат нормални кредити на тези хора. Пазарът ли се е провалил? Пазара на труда. И също от 7 години насам имаме един нефункциониращ банков сектор. И политиката трябва рекапитализира, трябва да рекапитализира банковият сектор. Вярно и е, не се говори много по този проблем и не се признава той. Имаме склонност да въвеждаме ни механизми за трансфер. Но това не стига. 17% от тези, които искат микрокредити, са получили отказ от банката. И 50% от тях въобще не са поискали кредит от банката, защото вече са подозирали, че ще им откажат. А защо тези хора да не могат да получат кредит? Не можем да правим и да, да разчитаме на една нелоялна конкуренция. В Холандия има една интересна система, която не позволява наново при, на ново кандидатстване за кредит на тези, които вече са кандидатствали в някоя банка и било отказано. Това е... Напълно съм съгласна, че трябва да има едно обучение, образование на хората. И смятам, че разходите за обучение трябва да са част от програмата, да са включени, за да може да се запази контрол на тази програма. И третата основна точка. Искам един емпиричен контрол над програмата. Трябва добре да се контролират всички елементи на програмата, да се познават процента на успеха според регионите, според происхода на лицата, според пола, според възрастта. И да се контролира какви кредити се, контролира, се дават на мъжете, на жените и да се види в кой от, при кой от двата пола плащанията са по-редовни. И накрая на програмата да се направи един анализ. Сигурна съм, че можем да работим добре с докладчика и се радвам за бъдещето ни сътрудничество. Благодаря. А сега госпожа Джабалова от Алде. Благодаря съвсем накратко. Оценявам работата по този доклад. Поздравление за докладчика. Нашият докладчик Рената Вебер приветства доклада и вижда сходности между позициите на групите за този инструмент. Ренате очаква да имаме ползотворно сътрудничество. Надяваме се да подобрим програмата на комисията и да финализираме всичко до края на тази година. Тъй като аз съм член също и на комисията за контрол, бюджетен контрол, знам, че ще има също нов доклад на Сметната палата на Европейския съюз за микрофинансирането и мисля, че ще бъде добре да го използваме, защото ще ни даде представа за това как се използва това микрофинансиране. Благодаря. Благодаря. Сега от Гуе и Несубер. Няма я. Карима Дели. Заповядайте от зелените. И тя не е тук. Мислих, че съм ме вярнала, но не. В такъв случай, госпожа Ламберт? Не. Не, няма. А, после искате думата. Добре. Сега давам думата на госпожа Тициана Бегин от EFDD. Благодаря. Много интересна тема, която ни дава възможност да се запознаем с факта, че в Европейския съюз имаме структура за микрокредит, а пък не всички го знаят. До 2020 година най-вероятно ще бъдат отпуснати 46 000 микрокредита. Вече има 13 000 отпуснати такива, което е много. И в Европа имаме нужда от тези кредити. И имаме нужда от тези кредити за реалната економика. И ако имаше повече средства, пазарът щеше да ги освои със сигурност. С една такава простичка с едно такова простичко предлагане нещата функционират добре. Нямахме нужда от тежките и сериозни планове на господин Юнкер. Много е важно също да се знае, че за всички създадени места 85% всъщност са микропредприятия, но а, техните собственици не могат да изтеглят кредит, нормален кредит, защото тези кредити не са рентабилни за банките. Така че едно микропредприятие, предприятие с по-малко от 10 работещи и с определена сума годишен оборот. Това не е инструмент тук на, на економическата политика, а на социалната. Този инструмент може да е важен за да не е важен за банките, но за държавата, отпускането на микрокредити излиза по-ефтино, отколкото осигуряването на помощи за безработни. И е, трябва да го съчетаем с другите инструменти, които са предназначени за малките и средни предприятия. Благодаря, госпожа Рибейро сега. Добре, да се е, Благодаря. Нека да поздравя и аз господин Шулце за доклада. Много добре структуриран доклад, много добре организиран и също много широко обхватен. И съм впечатлена от предложенията му. Едно съвсем дребно нещо, на което искам да се спра. Съгласна съм с докладчика, че когато говорим за социални политики, инструментите им, микрокредита е в 70% от случаите той се дава на хора без работа. Тоест, хора, които нямат достъп до стандартните кредити на банките. И тук подчертавам, че в някои случаи тази информация, която идва от държавите членки, е тясно свързана с програмата, за която говори господин Шулце. Ние трябва да осигурим по-добро качество на обучението на младите и на безработните. И за това предлагам да се обърнем първо към центровете за работа и за обучение, за да можем да започнем процеса от там. Това са базите, които провеждат инициативи за обучение на хора, за преквалификация на хора, така че по този начин повече хора ще могат да получат достъп до програмата. Благодаря на господин Шулц още веднъж. Благодаря. Крайен срок за измененията 15 септември. И разглеждане на, септем... на измененията ще стане на 12-13 октомври и приемането тук ще бъде на 10 ноември. Благодаря ви. И сега стигаме до точка 5 от дневният ред а именно създаване на конкурентен европейски пазар за 21 век, да напаснем уменията и квалификациите с търсенето и работните места като начин за излизане от кризата. И сега давам думата на докладчика госпожа Джабалова. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка по-кратко, отколкото заглавието на този доклад, поне ще се опитам. Благодаря на колегите за измененията. 361 изменение. Последното, миналата седмица в Страсбург имахме 3 часа задание на докладчиците в Сянка. И последни уикенд също дискутирахме измененията и разликите ни. Много полезен опит и смятам, че резултата като цяло е много положителен. Приехме, че целите трябва да бъдат пазенето на текста ясен, простичък и посланието да е много ясно. И а, това ще е посланието, което ще изпратим с доклада. И смятам, че в компромисите ще запазим целите на доклада, и да, ще трябва да помислим за препоръките как да постигнем един конкурентен пазар. Това за мен означава три основни цели. Първо, за да имаме по-добро напасване на уменията към търсенето, трябва да имаме по-добро предвиждане на това какви цели, на какви умения ще се търсят. Второ, да се свържем по-тясно с организациите на работещите и работодателите на всяко ниво. Също по-добра синергия между бизнеса и образованието, включително и за това как да се интегрират по-добре хората от всякаква възраст. И квалификациите, как да се инвестира в квалификациите на пазара на труда. И третия приоритет е да се учим как да използваме най-добрите практики, които вече съществуват в някои държави. Това не означава, че има универсално решение, но ще трябва да използваме максимално системата, това, което работи най-добре от нея. И разбира се, като цяло ще покрепя всички изменения, които не се отклоняват твърде много от доклада, но така че текстът трябва да остане ясен и простичък. И съм готова да предложа компромиси, е, някаква нова формулировка, както говорихме на последното, на последното заседание е, миналата седмица, само и само да постигнем тези цели. Очаквам да постигнем този консенсус и смятам, че можем да се споразумеем за е, съдържанието. И смятам, че сме вървим в добра посока. И сега Искам да чуя становищата на другите групи и първите ви впечатления след това, което имах, видяхме миналата седмица. Не виждам всички докладчици в сянка. Може би някои все още не са дошли, може би има а, закъснение на полети. Не виждам всички, но така иначе ще се радвам, че коментарите на групите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 благодаря, госпожа Юнгериус. По основателни причини днес не може да бъде тук, казва госпожа Штайнрук. Тя благодари за доклада, но според нея не смята, че докладът отразява а, цялостното състояние на пазара на труда. Докладът е концентриран върху самостоятелността и предприемачеството говори се за пенсии, за благотворителност, за социални въпроси, които нямат място в този доклад. Да, основната цел на механизма е повече работни места и по-хубави работни места, но са ни необходими много по-специфични критерии за качествени работни места и преди всичко устойчиви работни места. Т.е. това е много важен критерий, който трябва да се впише черно на бяло в доклада. Освен това, трябва да говорим за обучение, квалификация, стажове и то с високо качество, защото в Европа има достатъчно неплатени стажове за млади хора, които изместват работни места на пълно работно място. И смятаме, че мястото на тази критика е именно в този доклад. Трябва да има рамка за качество на стажовете. В доклада се говори за мобилност на младите работници, т.е. от тях се изисква такава мобилност този контекст трябва да е ясно, че такава мобилност може да бъде само високока... висококачествена, а не да служи на, да, за дъмпинг на заплащането. Мобилността трябва да е освен това доброволна. От една страна в доклада се казва, че сме изправени пред предизвикателствата на демографските промени и трябва да вземем мерки, а от друга страна се казва, че младите хора на всяка цена трябва да бъдат мобилни. Тук има противоречие. Общо взето смятаме, че докладът прекалено много набляга на това, че младите хора не си намират работа, защото не могат, не искат и не са достатъчно мотивирани. Не е така, защото там, където няма работа, нито стимулите, нито санкциите помагат за намирането на работно място. Това също трябва да се каже в доклада. Държавите членки трябва да бъдат приканени да прибегнат до утвърдени методи за намаляване на безработицата а като тези утвърдени методи не са политиката на строги економието в Германия, бяха направени публични инвестиции за създаване на работни места. За това говоря, като казвам утвърдени методи, които впрочем не се харесват на неолибералите и консерваторите в този парламент. Толкова от нас имаме още много домашни да пишем, докато стигнем до обща позиция. Ние социал-демократите обаче имаме много ясна представа каква трябва да е тя. Thank you. Is there... Благодаря ви. Има ли някой от името на докладчиците сянка на Икаре? Не. Някой от името на Гуе? Тогава да чуем представителя на зелените. Е, thank you very much. Thank you also... Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за доклада. Мисля, че броя на внесените изменения показва колко важна е темата и колко много хора вярват, че темата е изключително важна, тъй като ще ни помогне да се справим с социалните предизвикателства в Европа. Нека да ви обърна внимание на нещо, което според мен е изключително важно, нещо, което и госпожа Штайнер посочи преди малко. Много е важно да не се остане с впечатлението, че тези 5 милиона млади хора, които са безработни а, в Европа, са безработни, защото няма достатъчно квалификация. Това ще изпрати неправилен сигнал към младите хора, които така или иначе нямат перспективи, хора, които са квалифицирани, дори високо квалифицирани и не могат да намерят работа. Смятам, че даването на знания и умения на младите хора е важен момент, но той не въжи за всички на трудовия пазар в Европа. Трябва да използваме най-добрите практики и да обсъдим как да решим този изключително важен проблем. Понякога се стига до разнопосочни мнения и затова бих искала да посоча три неща. Първо, стимулите за връщането на пазара на труда. Ние в Зелените смятаме, че тези стимули се дават не като се упражнява натиск, не като се насърчават несиметричните отношения между работодатели и работници, а чрез овластяване на безработните. Говорим за стимул, защото по този начин хората могат да се реализират на трудовия пазар и по този начин ще получат качествена работа, която да им позволи да имат не само, не само достойно да преживяват, но и да имат социална закрила. На следващо място включването на всички, които страдат от безработицата, включително и на онези, чието глас до сега не се е чувал – тези хора също имат нужда от социална закрила. Тук не включвам само младите хора, но и студентите, мигрантите и така нататък. Това са хора, които също трябва да бъдат привлечени в обсъждането на тази тема. И на следващо място нещо, което обменах, извинете, споменах и при първия обмен на мнение, а именно даването на съответните знания и умения. Нека това да не изчерпва всичко – Нека да вземем предвид начина по който уменията могат да върнат хората на трудовия пазар. Образованието и умението сами по себе си са а, кос. Всички хора на всички възрасти трябва да могат да разширят кръгозора си и да получат по-добър поглед върху обществото, в което живеят. Бихме искали това измерение на обучението също да бъде включено в доклада. Очаквам с нетърпение следващата ни дискусия. Просто бих искала да посоча моментите, които според мен все още а, будят а, различия в мненията. Благодаря. Благодаря. Агия. Tiziane. Системарло. Eh, ringrazio la relatrice per il... имаше явно някакво объркане, но ви благодаря, госпожо председател. Смятам, че е важно трудовия пазар да бъде по-конкурентоспособен. Необходимо е, е да може квалификациите да отговарят на търсенето. Тук обаче не става въпрос за разпределение на ресурсите, чисто и просто няма достатъчно работни места. Благодаря на докладчика за нейното предложение. Ако позволите, бих искал да направя няколко коментара. В компромисно изменение П се казва, че политиката на строги економии е задълбочила економическата криза. Именно това сме заложили в изменение 33. В компромис F не сме съгласни, че хората трябва да работят повече, или че трябва да привлеч... бъдат привлечени в по-голяма степен на трудовия пазар. Не смятам, че това е добро решение. Предлагам да се преработи текста в компромиса F, тъй като е важно да направим нещо за хората, които губят работата си и когато са в по-напреднала възраст. Относно компромисно изменение ХАШ, Гуе вече споменаха нещо по него и аз изцяло съм съгласна, че тук не говорим за никакви економически стимули. Не може да казваме, че хората не работят, защото не желаят. Имаме висока безработица сред младите хора в Италия и за това смятам, че трябва да се преразгледат стимулите, които да върнат младите хора на пазара. Но трябва да преработим текста тук, защото не разбирам добре какво искаме да кажем тук. Ако преработим обаче текста, така че той да бъде по-лесно разбран от хората, ще го приема. Трябва да насърчим мобилността в Европа. Тази мобилност обаче трябва да бъде на доброволна основа. Не може да използваме мобилността като инструмент за борба с безработицата. Изменение 132 е в този дух. Благодаря ви още веднъж. Uh, Добре. Сега Дочат, дочакахме госпожа Ясловецка. А, доста от нас имахме проблеми с полетите. И сега ще ви слушаме като докладчик Сянка от НП по този доклад. Благодаря. Съжалявам за това закъснение. Без никакво съмнение, докладът на Мартина Длабалова е много важен. Днес много често се казва, че има много работни места, които не са заети, просто защото няма достатъчно квалифицирани лица или че е, дори не се знае за съществуването на тези работни места. Много е важно това. Днес много младежи не, е не се обучават, не правят стажове и не работят. И този доклад се обръща именно към тези лица, да вземат бъдещето в ръце и да се замислят за професионалната си бъдеще. Още повече, че днес пазарът на труда е много сложен, особено за младите. Но такъв е и случая и за хората над 50 години. Все по-често се казва, че тези хора не могат да си намерят работа. Докладът предизвика огромен интерес, така както го показват 361-то е, изменения. Много добри и качествени изменения, предложения, които са много интересни и възоснова на тях е, ще имаме много важен доклад, който надявам се ще бъде едно силно и добро послание за Европейската комисия. Разбира се, всичко зависи от Мартина, докладчика. Е, тя ще трябва да си каже тежката дума за окончателната версия, но смятам, че имаме много добри елементи, които ще направят текста лесен за разбиране, както за държавите членки, така и за Европейската комисия, най-вече за хората, които са целта на този доклад за мен и за НЕП един конкурентно пазар на труда в Европа е от ключово значение. И за това трябва да имаме инструменти, които ще ни позволят да преценим добре целите на този, и нуждите на този пазар въз основа на различните компетенции в краткосрочен план, в дългосрочен план и да се вземат предвид различните а, специфики на училищата, на университетите и също и на работодателите. Трябва да се вземат предвид и а, местните специфики на пазара на труда. Много е важно също да подкрепим предприемачеството и да се инвестира в служители чрез обучение. Да се допълва непрекъснато обучението на тези служители, защото сега в този период на криза служители, работодателите си съкръщават служителите или им намаляват заплатите но не използват другите възможности, които са на разположение, например да инвестират в тези работещи. И смятам, че доклада се обръща и към тези работещи, както и към работодателите Към хората, които имат все още днес работа, но може би нямат достатъчно квалификации, за да запазят тази работа. Предприятията много често не не искат да наемат служители, които не са достатъчно обучени, за да могат директно да допринасят за развитието на предприятието. А, нека по-скоро да се набрали на инвестициите в тези хора и да насърчим държавите членки да проведат реформи в това отношение, реформи на социалната политика, за да върнат тези хора на пазара на труда. Нека служителите да станат активни, да се вземат в ръце и да реагират бързо на на социалните и економически промени. Благодаря на Мартина за инициативността и за добре приготвения доклад. Благодаря на всички колеги, които представиха тези добри изменения, които направиха добри предложения и благодаря на колегите, с които ще работим за окончателната версия. Благодаря. А сега Макинтайр, госпожа Макинтайр от екара. Благодаря, госпожо председател. Изтървах началото на дебата. Определено беше трудно да стигнем до тук днес, е, но се радвам, че поне най-накрая успях да пристигна. Мартина е свършила великолепна работа. Много важна е темата и се надявам и смятам, че е успяла да включи всичко, което имаме нужда да включим. А именно гъвкав пазар на труда, а също нуждата, така както разисквахме на заседанието на докладчиците в Сянка, как да получим една формулировка, където да а, подкрепим изграждането на доверието в хората, да поемат отговорност за самите себе си. Виждаме тази идея за даване на сила на хората, за да работят над себе си, даването също така на предприемачески способности на младите, за да могат те да развиват бизнес и също да им се дадат възможности не да стават само работещи, но и работодатели в дългосрочен план. Относно уменията, Искам да се сръточим върху стажовете. Не всеки ще отиде в университет, за да придобива умения. Идеята, че може да се придобият такива а, чрез а, двойната система, т.е. обучение и стаж, или чрез чистата система на стажове, както в Обединеното кралство, обикновено това подсилва връзката между обучение и работа. И е така, както вече беше казано, 361 изменения и смятам, че имаме, имахме много добро заседание на докладчите в Сянка миналата седмица, седмица и разгледахме всички компромиси, а, които могат да бъдат изградени. Смятам, че може би няколко от компромисите ще са проблематични, поне за мен, но като цяло мога да подкрепя всичко, което докладчиците, докладчиците постави. Относно обхвата за намаляване на повторението, това не е лесно, не е лесно за докладчиците да се постигне, но смятам, че с добро желание ще премахнем някои от повторенията и вместо да имаме коледна ЛХ, ще имаме ясен доклад, където всеки параграф ще се сръточава върху нещо важно. Защото да, наистина няма какво да се съмняваме. Идеите наистина са много важни. И смятам, че наистина важно да знаем на къде вървим и как хората наистина ще получат работа. Това е най-важното. Така че от тази гледна точка смятам, че докладът е много важен и смятам, надявам се, че като го представим пред комисията, те ще развият наистина, ще подкрепят тези идеи. Още веднъж благодаря на Мартина за доклада и очаквам с нетърпение за следващото заседание на докладчите Сянка. Благодаря. Thank you. I'll give the floor till... Благодаря. Госпожа Лосотиев Диди. Благодаря ви. На няколко места в доклада се говори за мобилността. Моля ви, назовете а, този феномен с истинското му име, това е нелегална иммиграция. А, знаете какво се случи в Австралия? Там беше въведена система базирана на а, квалификациите и уменията на работниците и това е една добра идея. Ако знаете, господин Камерън забрани на квалифицираните работници да влизат в Обединеното кралство, но господин Камерън желая да даде достъп на тези милиони хора в Европа, които желаят да получат достъп до социалното осигуряване в Обединеното кралство. В параграф 22 23 говорите за САЩ. Смятам, че по този начин ще се стигне до реклама на свободните работни места в Обединеното кралство в цяла Европа и това ще привлече чуждестранни работници. По този начин ще се вземе работата на британците. Трудно е за младите хора да намерят работа при положение, че не се дава някаква потенциална заетост. Изменение 2 и изменение 342 призовават за въвеждането на минимално възнаграждение. Как под дяволите ще приложите това на практика? А, има несъответствие във възнагражденията в Европа. Лечно е, лесно е тук евродепутатите да си стоят и да си правят някакви списъци с желанията им но вие нямате никакво правомощие да приемете някакво законодателство в това отношение. Това ще бъде економическо бедствие, ако в Европа се наложи минимално възнаграждение. Благодаря. Благодаря, госпожа Лавайова е последна. Благодаря ви. Чудесна дискусия, госпожа Джабалова. не трябва да навлизаме в дълбочина на някои холистични идеологични въпроси. Аз не чух някои от докладчиците в сянка, но зная, че утре ще продължим да обсъждаме темата. Чудесно беше да се обсъди мотивацията на младите хора, отговорността, която те могат да поемат. Дори открихме, че някои от думите, използвани на различните езици, не съвпадат, което е чудесно, защото понякога наистина трябва да се изяснява какво точно имаме предвид под думата отговорност, така че благодаря на всички докладчици в сянка. Сега работим по новите компромисни предложения. Ще ги изпратим веднага след срещата на комисията. Повечето от нещата, които изкоментирахте, всъщност вече са изменени. Взехме решение на заседанието на докладчиците в Сянка, така че някои от промените, които поискахте, ще бъдат въведени. Моля ви, прочетете новите компромисни предложения. Запознайте се с тях до утре. Утре ще имаме среща на докладчиците в Сянка. Може би ще е интересно за някои от вас, които направиха коментари, да се запознаят наистина с компромисните предложения, защото доста от аспектите бяха променени. Смятам, че целта трябва да бъде изключително ясен текст. Не искаме да се повтаряме, искаме да изпратим ясно послание – и да говорим действително за умения и квалификации, които да се вписват в изискванията. Не искаме да смесваме тук никаква друга тема. Знам, че много често, когато обсъждаме доклад, се изкушаваме да включим в него всичко, но не. Тук сме се съсредоточили върху посланието, което желаем да изпратим. Това означава, че утре ни очаква много работа, но съм сигурна, че с всички докладчици в сянка ще успеем да постигнем положителен резултат. Доста трудни преговори проведохме. Очакват ни още такива. Ще ви представим съответната информация. Ще се видим утре след с всички докладчици в сянка. Благодаря. Председателката, благодаря ви. На 23 юни ще се приеме доклада в Комисията по заетост. И това беше всичко, което имах да ви кажа за днес. Това беше последната точка от дневния реч. Ще се видим утре в 9. Ще гласуваме също така утре. А, приятна вечер. Can I